бихме искали да изразим нашата подкрепа. Бихме искали да ви приветстваме от сърце в Европейския парламент. Сега нека да преминем към гласуването. Си, сеньора Рончели. Да, госпожа Рончели, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Само за няколко секунди искам да изразя моето несъгласие с решението на съвета да се отхвърли докладът Естрела за отпуските по майчинство. Говоря това от името на много европейски родители, които ще бъдат много разочаровани от решението на съвета. осъждам това решение. Това не допринася за онази Европа, към която се стремим ние трябва да защитаваме днешните семейства и семействата на утрешния ден. Председателят, благодаря ви, госпожо Рончели. Сега гласуваме по доклада на господин Беге за мобилизирането на средства от фонд Солидарност, по-конкретно за преодоляване на последиците на наводненията в Португалия. и тино по именно гласуване. Необходимо ни е квалифицирано мнозинство. Моля, гласувайте. Се cierra votación. Край на гласуването. И la propuesta queda aprobada. Pasamos a votar Предложението се приема. Сега гласуваме по доклада Солян. Проект на коригираш бюджет. Единно по именно гласуване. Моля, гласувайте. Се cierra votación. Край на гласуването. Се cierra votación. Край на гласуването. Приема се също така. Сега преминаваме към докладите на госпожа Матера за мобилизиране на средствата от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Започваме с доклада за Словения. Отново единно поименно гласуване. Моля, гласувайте. Отново имаме нужда от квалифицирано мнозинство. Се cierra la votación. Край на гласуването. que aprobado. El mismo... Приема се. Същата тема, но за Хайдълберг. Единно по именно гласуване. Моля гласувайте. Се cierra votación. Край на гласуването. Приема се. Същата тема, но за автомобилоустроене на Полша, моля гласувайте по именно единствено гласуване. Имаме нужда отново от квалифицирано мнозинство. Се цяра Край на гласуването. Приема се същата тема търговия на древно в Арагон, Испания е единствено по именно гласуване. Моля гласувайте. Се цяра la Край на гласуването. Приема се. Същата тема. Текстилна промишленост в Валенсия е единствено по именно гласуване. Моля гласувайте. Се цяра la Край на гласуването. Приема се същата тема, но относно сектора на добив на камъни в Испания. По именно гласуване, моля гласовите. Се Край на гласуването. Приема се. Същата тема за Лиар в Испания. Единствено по именно гласуване. Моля, гласувайте. Се Край на гласуването. Приема се. Същата тема относно Позна в Польша единствено по именно гласуване. Моля, гласувайте. Се Край на гласуването. Приема се. Много ви благодаря, госпожо Матера. Обеден съм, че всички, които ще бъдат подпомогнати от тези решения, ще ви бъдат много благодарни. Преминаваме към доклада Море за разширяване на обхвата на директива 2309 за до лица, ползващи се с международна закрила. По именно гласуване, моля гласувайте. Се cierra Край на гласуването. Провало. Приема се. Следващия доклад е докладът Грисбек за споразумение между Европейския съюз и Грузия за улесняване на издаването на визи единствено по именно гласуване. Моля, гласувайте. Извинете, не беше по именно гласуване, извинете, просто по инерция го казах. Това не е по именно гласуване, само единствено гласуване. Моля, гласувайте. Кой е за доклада, кой е против, въздържали се, приема се. Сега докладът на госпожа Заники за изграждане на капацитет на ЕС за бързо реагиране. Тук е поименно гласуване. Това е единствено гласуване. Моля, гласувайте. Се сиерра votación. Край на гласуването. Приема се. Нека сега да преминем към доклада на госпожа Суинберн. регулиране на търговията с финансови инструменти. Единствено гласуване за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към доклада Гомеш. Укрепване на химическата, биологичната, радиологичната и ядрената сигурност в Европейския съюз. Докладчикът има думата. химическите, биологичните, радиологичните и ядрените опасности са свързани с терористични атаки, индустриални инциденти и природни бедствия. Тези катастрофи не признават граници и водят до ужасяващи последици за хората, инфраструктурата, общественото здраве и околната среда. Нека да си спомним ужасяващия инцидент в Унгария, както и пакетите, изпратени от Йемен е, до различни страни в Европа и до Съединените щати. Много важно е да се развият усилията на държавите членки за предотвратяване на подобни бедствия, за идентификация на опасностите и реакция. Затова е необходим европейски механизъм за справяне с подобни бедствия и Европейска служба за гражданска защита. Именно за това призовава Европейски парламент. Европейските действия трябва да бъдат засилени. През 2009 година приетото от съвета бе сравнително слабо в тази връзка и все още не е приложено от голям брой от държавите членки. Така че е крайно време да направим нещо, така че цялата мрежа да се изгради и Европейската комисия да играе своята роля в областта на координацията и наблюдението на дейността на системата. Необходимо ни е сътрудничество между силите за гражданска защита за предотвратяване и реакции срещу тези през, ам... бедствия. Държавите членки трябва да имат силни власти, за да може да действат и ни е необходим план за действие, така че да се увеличи солидарността. Благодаря, госпожо Гомеш, за това обяснение. Нека да гласуваме за против, въздържали се, приема се. А сега преминаваме към доклада Манеско за доброто управление и регионалната политика на Европейския съюз. Единствено гласуване по именно моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада на господин Диас Демера, създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на иммиграцията. Изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение за, против, в, против, въздържали се, отхвърля се. Пето изменение – за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към гласуване на предложението с измененията за, против, въздържали се, приема се. И сега преминаваме към поименно гласуване по законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Дами и господа, следващия доклад е доклада Матио. Измененията са много. Така че, моля, вдигайте ръка високо. Не си позволявайте да се уморите на средата на гласуването и е, да не вдигате ръка достатъчно добре, защото иначе ще се забави много. И така гласуваме по доклада Матио за едината процедура за подаване на заявление за разрешение за пребиваване и работа. Имаме 36 изменения, анблок за, против, въздържали се, приемат се. А сега преминаваме към изменения от водещата комисия. 13 изменения. За, против, въздържали се, приема се. Добре, нека да направим проверка. 13. Електронна проверка за изменение 13. Край на гласуването. Съвсем ясно е мнозинството. Приема се 16 изменения, по именно. Моля гласувайте. Се cierra ватацион. Край на гласуването. Отхвърля се. 17 изменение. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля по 17-то изменение. Провада, провада se cierra la votación y queda aprobada. Sí. Ahora votamos la 18. Votos a favor. Приема се 18 изменения за. Против. Въздържали се. Електронна проверка, моля. Моля, гласувайте по 18 изменение. Край на гласуването. Приема се. 19 изменение. За. Хубаво вдигайте ръце, моля. За. Против. Много е трудно да се прецени електронна проверка, моля. Се дефисиле, е, паски. Я y a une différence de 6 votes, много е трудно да се преценява, защото разликата е от само 5-6 гласа. Край на гласуването. Приема се. 39 за, против, въздържали се, приема се. 40 изменение за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се, 51 за. Вдигайте високо ръка против, въздържали се, приема се. Добре, нека да направим електронна проверка по изменение 51. Моля, гласувайте. Се цяра Край на гласуването. Приема се. 59 за. Против. Въздържали се. Приема се. 61 за. Против. Въздържали се. Приема се. 63 за. Против въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 Искате проверка. Добре, електронна проверка по 73-то изменение. Моля, гласувайте. Се cierra вотацион и ефективен. Край на гласуването. Отхвърля се. 74-то изменение за. Против въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 89 за, против, въздържали се. Струва ми се, че се прием, приема, но нека да направим проверка. Моля, гласувайте. <clears throat> Се цяра ротацион и кеда queda Край на гласуването. Приема се. Изменение 22 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 90 за. Против. Въздържали се. Приема се. 30 изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 300 изменение се отхвърля, така че гласуваме по 91-во. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следващото изменение е 119. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Изменението се отхвърля. Гласуваме по 31 изменение, по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Това означава, че 113 изменение отпада. Гласуваме по 120 изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Тогава гласуваме по 32, но по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 114 отпада в такъв случай. И преминаваме към 34-то изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Това означава, че 115 отпада. Гласуваме по две идентични изменения 36 и 121 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Приемат се и двете. 92. За. Против. Въздържали се. Приема се, да, точно така, което означава, че 43-то отпада. Преминаваме към 93-то изменение за против въздържали се. Нека да направим електронна проверка по 93. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 93-то изменение се отхвърля. 94-то за. Против. Въздържали се. Струва ми се, че се приема. Да, точно така. 95-то на две части. По първата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. По втората. За. Против. Въздържали се? Мисля, че се приема и тя. Точно така. Това означава, че 48 отпада. 50-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 96-то за. Против. Въздържали се. Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. По 96-то изменение. Край на гласуването. Да, действително, отхвърля се. 97 за. Моля, вдигайте ръка. Против. Въздържали се. Приема се. 98 за. Против. Въздържали се. Приема се. Това означава, че 54-то отпада. 55-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 99-то за против, въздържали се. Отхвърля се, струва нека да направим електронна проверка по 99-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 99-то се приема 100. Изменение номер 100. За против, въздържали се, приема се. Значи 57 отпада. Следващото е 101 за, против, въздържали се. Струва ми се, че се приема, но нека да направим електронна проверка. По 101, моля гласувайте. Край на гласуването. Да, действително, приема се 102 за. Против, въздържали се, приема се. Господин Сперони, искате думата? Благодаря, господин председател. Можете ли да показвате измененията на екрана, моля ви? Да, е, господин Сперони, е, опитваме се да разрешим този проблем, но поне на малките екранчета е, пред вас виждате измененията, нали така? По 103 По именно гласуване, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 104 за, против, въздържали се, приема се. Това означава, че 67 отпада. Нека да гласуваме по 105. Сега за, против, въздържали се, приема се. 107 за, против, въздържали се. Нека да направим електронна проверка по 107. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 108. Преминаваме към 108. Моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. 109-то поименно. Моля гласувайте. Се cierra la votación. Край на гласуването. Приема се. 68 отпада. Сега гласуваме 110. Моля за. Против. Въздържали се. Приема се. Следващото е 111-то по на гласуване. Моля, гласувайте. Се цierra Край на гласуването. Приема се. Следователно 69-то пада. Продължаваме с 112-то. Моля, гласувайте за. Против. Въздържали се. Приема се. Групо, eh, Много моля политическите лидери, и ръководители на групи да вдигат ръка. Те не го правят. Така продължаваме. 106-то. Моля за. Против. Въздържали се. Приема се. La 77 номинал. 77 поименно. Моля гласувайте. Се цяра Край на гласуването. Приема се 77. Следователно 116 пада. Трето изменение. Моля гласувайте за, против, въздържали се, отхвърля се. 79. Моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Седмо. Моля гласувайте за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 80 Моля гласувайте за. Против. Въздържали се. Приема се. Конjunтаменте la 11 и la 80. Сега ще гласуваме за две изменения едновременно, 11 и 81. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, отхвърля се. Извинете, поправя се председателя, приема се. Приема се. Шла 12. Бото жафало. 12. За, против, въздържали се, отхвърля се. 82. За, против, въздържали се, приема се. Vamos a comprobar la 80. Можем да направим електронна проверка. 82. Моля, гласувайте. Се cierra вотацион. Край на гласуването. Приема се. 117. Поимено гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Трябва да гласуваме 83-то. Следователно, моля гласувайте по именно. Се cierra Край на гласуването. Приема се. 118. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 118 изменание. Сега 84-то. Моля, гласувайте за. Против. Въздържали се. Приема се. 85-то. За против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, приема се. Така е, нали? Приема се. 14 отпада. 87 по име на гласуване, моля гласувайте. Се cierra votación. Край на гласуването. Приема се 87. Сега гласуваме 88. Моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. А сега нека да гласуваме за цялото предложение с изменение. Моля гласувайте за, против, въздържали се, Електронна проверка, моля. Гласуваме предложението в цяло. Моля, гласувайте сега. Се cierra la votación. Край на гласуването. Отхвърля се. Vale, vale, vale, vale. Bueno, dado que, dado que la propuesta ha sido rechazada, le doy la palabra. Имайки предвид това, че имаме отхвърляне на предложението, имате думата, господин, госпожо комисар. The last one? Come on. What's the last one? What? Um, Господин председателю, както осъзнавате, аз просто съм слушател, гледам, слушам. Получих посланието, то е ясно. Ще предам посланието на комисията. Разбира се, то е обективно, имайки предвид факта, че имаше и доста действия на господин председателю. Колегите ми ще проведат своя дебат в колегиума. Bien, por consiguiente, eh, la propuesta se devuelve. Следователно, Предложението отново се връща на комисията. Bueno. А сега продължаваме. Кой желая думата? Господин Фаркас. Сеньор президенте. Господин председателю. Във връзка с 175 член и 56 член трябва да знаем дали комисията ще повдигне отново този въпрос. Не се подразбира автоматично. Комисията ще трябва да ни информира дали ще оттегли предложението си и, или дали отново ще го предостави на вниманието на парламента. Господин Феркес, от казаното от госпожа комисар разбирам, че ще се върне обратно в комисията. Но разбира се, обръщам се към вас, госпожо комисар, да уточните. Имате думата. Благодаря ви, господин председателю. Тие, тие още ла палабра. Госпожо комисар, имате думата. Merci, monsieur le président. Écoutez, <clears throat> Благодаря, господин председателю. Малко съм изненадана. Déjà, ние сме в en в хода на преговорите, а вече години преговаряме по този текст, стигнахме до споразумение с либералите, но в последния момент установих, че списъка за гласуване е съставен противно на споразумението, което според мен бяхме постигнали. Установявам, че споразумението ни с либералите – не е представено. Така че всъщност се оказва, че това споразумение не се състои. Мога ли да продължа да говоря? С групата на социалистите предлага и господин Саркас по-конкретно предлагат комисията да не преразгледа своето предложение. Но господин Сарка, аз вече е, години дискутираме този въпрос. Вие предложихте редица неща тази година, които не бяха взети предвид и не са включени. Така че, Александър, какъв е смисъл? Никога няма да постигнем споразумение. С години Използвали сме а, е, предоставените ни възможности и вие не можете да постигнете споразумение с никой, така че не виждам смисъл да се продължават да се правят предложения. Трябва да отбележим напредък. Жалко, че вие се противопоставяте срещу иммигрантите, които влизат територията на Европейския съюз. Социалистите отказват качествено отношение към тези хора, към тези работници и наистина е срамота. Кънде? Dejen de... ulular un momento и... Много ви моля да престанете с тези викове. Нека да приложим правилата. На този етап комисията трябва да ни каже дали ще поддържа предложението си или не. Така че, нека да позволим на госпожа комисар да ни каже дали ще поддържат предложенията си. Имате думата, госпожо комисар. Господин председател, не бихте ме обвинили след тази абсолютно ясна дискусия, че аз приемам резултата на тази дискусия, е, че аз ще го отнеса със себе в Брюксел, ще го обсъдя с колегите и ще ви информираме от името на комисията за резултатът на обсъждането обсъждането ни в рамките на комисията. Благодаря ви. Председателят, тогава, след като Комисарът ни каза нещо много ясно, че в момента комисията не оттегля своето предложение. И нека да изчакаме да видим какво ще се случи. Но в момента комисията не оттегля своето предложение. Продължаваме. Докладът на господин Ромеро за Европейската заповед за осигуряване на защита. Изменение едно, кой е за? против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по цялото предложение с измененията. Моля, гласувайте. Госпожо Хименс в момента гласуваме. Да, давам ви думата. Поисках думата, за да ви напомня за значението на този вод – Необходимо е да изпратим ясно послание до съвета, до страните, които още не са въвели тази заповед за осигуряване на защита. Това е възможност да се защитят жертвите и това е важно не само за жените, но и за мъжете и децата, които са жертви на тероризма, организираната престъпност, трафикът на хора и жертви на престъпления като цяло. Благодаря ви. Председателят. Госпожо Ромеро, давам ви думата. Да, ние сме двама докладчици по този доклад и искам да ви напомня, че либералните министри на Европейския съюз посочиха, че е много важно да се подкрепи този доклад, тъй като той защитава основните права на жените. Има правителства обаче, които още не са се присъединили към тази инициатива. Искаме да ги призовем да подкрепят тази инициатива. Благодаря ви. След като изслушахме двамата докладчици, нека да гласуваме по цялото предложение с измененията. Кой е за? Против, въздържали се? Приема се. Сега проекта на законодателната резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Се cierra votación. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Поздравления за двамата докладчици. Сега докладът на госпожа Бауър и госпожа Хед за трафика на хора. Изменение едно. Кое е за? Против. Въздържали се. Приема се. 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по първоначалния текст. По именно гласуване по член 4.1. Моля гласувайте. Се цяра вотацион. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3. Кой е за? Изменение 3. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Bueno, y ahora ya pasamos a votar el Гласуваме за целият текст изменение. Такой е за. Против. Въздържали се. Приема се проекта на резолюцията по именно гласуване. Моля гласовете. Се фиара вотацион. Край на гласуването. Приема се с огромно мнозинство. Сега докладът Глисбек. Споразумение между Европейския съюз и Грузия за редмисия на незаконно пребиваващи лица. Няма изменения. Моля, гласувайте по проекта на законодателната резолюция. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Доклада Лохан. Териториално, социално и економическо сближаване. Точка 6. По гласуване. Моля, гласувайте. Се цяра Край на гласуването. Приема се. Точка 20 по именно гласуване. Моля гласувайте. Се cierra votación. Край на гласуването. Приема се. И сега проекта на резолюцията по именно гласуване. Моля гласувайте. Gracias. Се цяра votación. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Госпожа Мелон. Right. Vale, vale. Sí, sí, yo te he visto. Te he visto, te he visto. De vot, de materia de tu. A las explicaciones de voto. Обяснения на вода. Първо. По доклада Морес, господин Мастела, заповядайте. Тела no